colleagues, I think we can start our meeting. Колеги, мисля, че можем да започнем заседанието. Следващата точка в дневния ред. е размяна на мнения с Джонатан Хил. Добре дошъл сред нас, Джонатан на това обикновено заседание на вече имахме размяна на мнение с ноември за Съюза на капиталовите пазари, която беше много полезна. Но това е първата възможност да обсъдим всички досиета, които попадат в неговите правомощи, както комисарият пое поста си. Почетохме с много голям интерес зелената книга и в момента изготвяме ранен отговор, първо под формата на резолюция на нашата комисия, която възнамеряваме да приемем на пленарното заседание през месец март. След това ще има и а, ще последва доклада по собствена на инициатива на колегата координатор господин Бас. Също така ще се спрем на основните елементи, изложени в зелената книга на комисията, като, например, намиране на доброто равновесие между финансовата стабилност и економически растеж. Един въпрос от ключово значение за вас Това ще бъде също така и ключов елемент през идните месеци и години в рамките на банковията регулация и банковия съюз. Ще обсъщам също така и ролята на Европейската комисия в международните форуми. Важен въпрос предвид насоките, които се дават на такова равнище. И преди да ви дам думата, бих искал да се спра на, няко, на два въпроса, които свързани с практа с настоящата дейност на нашата комисия. Първо трябва да постигнем напредък по всички досията, които станаха висящи през предишният мандат и а, трябва да приключим след досиетата, след успешното завършване на досието за европейските фондове за дългосрочни инвестиции и по други досиет трябва да се седнем и въпроса за финансовото посредничество. Подготвили сме редица гласувания през април. Очакваме скоро да започнем преговори по, парич, по фондовете на паричните пазари и се надяваме за подкрепа от страна на Европейската комисия, за да постигнем напред, от, т.е. да докажем влияние заедно върху съвета. Утре ще работим по предложението за прозрачността при транзакциите. Една седмица ще гласувам по предложението за критериите и ще продължим да работим по ключовото досие за реформата на банковата структура. Разчитаме на вашата подкрепа, за да се превърнете си предложения в реалност възможно най-бързо. И освен това, съвсем набързо, тази сутрин имахме възможност заедно с представители на Европейската комисия, на ЕСМА, някои много важни мерки на второ равнище. Ясно също така, че е време да признаем, че имаме отлично сътрудничество в тази област. Наясно съм с предизвикателствата, които са изправени всички работещи в тази област. На първо място е комисията, която върши основната работа. В парламента се опитваме да се справим с тази огромна задача преглед на всички делегирани актове. В момента полагаме повече усилия в тази насока. Ще отделим повече ресурси в тази област, която за нас е смятана за политически приоритет и от членовете на нашата комисия и от политическите групи. И разбира се, надяваме да продължим отличното сътрудничество в тази област. И сега, без повече забавяне, ви дам думата, господин комисар. Много ви благодаря. Благодаря ви за тези стъпителни думи. За мен е удоволствие отново да се срещнем близо месец след като обсъдихме зелената книга за Съюз на капиталните пазари. Мисля, че дискусията ни беше много ползотворна. Много се радвах на въпросите, които ми зададохте си и предполагам, че някои от тях отново ще се върнат днес. Днес обаче бих искал да се възползвам от тази възможност да направя общ преглед на повечето на, на всички досета, които попадат в моите правомощия и за нападете постигнат от тях напоследък по тях напоследък. Дори това бих искал да благодаря на всички членове на комисията ЕКО, с които имах много ползотворни срещи от ноември мин, миналата година. Това е една много високо ценена комисия. Знам колко много работа имате и все повече се убеждавам защо пълно заслужено вашата комисия е толкова оценявана и а, уважавана. На изслушването си определих пет основни приоритети. На първо място прилагане на реформите от последните пет години. На второ място завършването на все още недвършните финансови реформи. Трето, да продължим прилагането на международните стандарти и принципи. Четвърто, разработване на съюз на капиталите пазари. И пето, ползите от единният пазар да станат по-пряко достъпни за гражданите. И така, нека първо да докладвам какво сме постигнали по постигнато всяка една от тези пет цели. Първо, относно прилагането и в частност на Банковия съюз, мисля, че постигнахме добър напредък. Единият надзорен механизъм по отговорност за надзор от 1 ноември с подкрепа на вашата комисия, за което много ви благодаря. Отбеляз... Назначихме отлични членове на, един... на съвета за един надзор. Те започнаха първото пленарно заседание. Те ще започнат, после... ще започнат първото си пленарно заседание утре. Преди коледа възнамеряваме да започнем с основният принос от страна на държавите членки към Единният фонд за преструктуриране. И а, сега трябва да се случим върху следващите етапи, т.е. транспониране на законодателството за преструктуриране на банките всички държави членки и приемане на междуправителственото споразумение. И работи в тази насока в ЕКФИН. По второто предизвикателство, предполагам се на от второ равнище, всички знаете колко огромно е това предизвикателство. Има близо 400 делегирани акта, от които комисията ще може да използва 345 тази година. В момента разглеждаме всички тези равнища се опитваме да намерим най-доброто равнище на действие, оценявайки, разбира се, риска чрез участието си в експертните групи парламента взе участие в изготвянето на делегираните актове от възможно най-ран, възможно най-ранен етап, след като бъдат подготвени техническите стандарти от европейските надзорни органи. Те се предоставят на Европейската комисия и оттам се е, изпращат на законодателите. Разбирам, че има веднъж месечно среща за прегледа на срещите на заместите на второ равнище тук в вашата комисия. Знам, че мои служители участват в тях. Надявам се тези срещи да са полезни. Ако има някакви други проблеми, се надявам да ми зададете, да ми обърнете внимание на тях. А, сега бих искал накратко да спомня няколко думи за положението по досиетата, което наследих. Първо бих искал и аз да поясня към поздравленията за господин Ламасур и заместник председателя Залба за а, регламентите МИФ и Европейските възхожни фондове за е, европейските фонда за дългосрочни инвестиции. По отношение на тях би искал да започна с работа по, доси... по правилата на второ равнище, възможно най-скоро, за да могат да бъдат на разположение на пазара и на разположение на инвеститорите. Те ще допринесат за създаването на вторични пазари за финансиране на инфраструктурни проекти и кредитиране на МСП. Постигнахме започнаха така ни прагове поредиша предложения и благодаря на комисията ЕКО за изграната роля по политически тристранни срещи за за посредничество, благодаря на господин Ланген и директивата за платежните услуги, благодаря на господин Таяни. Сам, че продължава конструктивно сътрудничество на политическо равнище, комисията ще гарантира своята подкрепа на техническо равнище. Се надявам те да бъдат а, приключени по време на Европейското председателство. По отношение на фондът на паричните те пазари. Знам, че никак не беше лесно, но ви поздравявам за компромисен постигнат в комисията ЕКОН. Поздравления на госпож... към госпожа Гил. Така вече съвета трябва да постигне общ подход. Струва ми се, че компромис постигнат в ЕКО настъпка в правилната посока. Той обръща внимание на някои основните притеснения, свързани с финансовата стабилност и рисковете, свързани с този вид фондове. Приветствам забраната на спонсорирана подкрепа за тъй наречената опасност от прехвърляне на риска и също така засилването на изискванията за прозрачност. В момента разглеждаме предложените прагове за ЛВ, НАФ и това дали те могат да бъдат съчетани с съществуващите притеснения за ЦНАФ фондовете. Разбирам, че продължавате да обсъщате редица доклади за транзакциите на ценни книжа, господин Соло, за критериите, господин Ван Нюхойзен и реформата на банковата структура, господин Хьокмарк. Освен това, знам, че трябва да обсъдим и новоповяващите се рискове. А сега трябва да продължим към следващият приоритет и с международните стандарти и принципи имаме нужда от последователно прилагане, ако искаме да гарантираме финансова стабилност, е, да сложим край на регулаторният е, е, непоследователност и да не даваме възможност и да дадем възможност на трансграничната дейност да процъфтява. При това, при след това, Европейски се трябва да прилага международните стандарти по начина, който отговаря на неговите особености. По този начин ще осигурим и равнопоставеност. Затова сме готови да отворим пазарите си за участници от трети страни. Служителите ми работят в частно сътрудничество с европейските надзорни органи за извършване на необходимите технически оценки за издаване на разрешения от трети страни. Не е достатъчно само да има сближаване законодателството трябва да има и добра пропорционалност. И ние правим отделно на оценка на малките държави и на големите, които играят водеща роля на световните пазари. Миналият месец посетих Съединените щати и с удоволствие мога да кажа, че в областта на финансовите регламенти по-често сме съгласи с Съединените щати, отколкото не съгласие. При след това все още се налага да намираме решения в последният момент, както стана въпрос, както се случи с, трансграничните деривативи. Не винаги се случва, и това се случи в е, комисията за търговия с фьючерси. Не винаги се стига до там, но би било добре да има по-цялостен регулаторен процес. И тук стигам до въпроса за трансатлантическото споразумение с търгови инвестиции, което знам, че в момента обсъждате а, е, с докладчика господин Кофът. Имаме нужда по сътрудничество, за да се а, е, изиграе водеща роля Съединените щати и Европейски съюз определен на международните стандарти. По този начин е, Европейски съюз и САЩ ще могат да разчитат на зимните си стандарти. Едновременно с това ще премахнем е, прекомерните разходи, които възпрепятстват международната дейност и възпрепятстват хората да се възползват от системата. Това ще гарантираме и по-добра финансова стабилност, тъй като новоплавяващите си или потенциални проблеми ще бъдат забелязвани чрез надзорното сътрудничество и ще бъдат разрешавани съответно. Съдейки от срещата ми с партньорите ни в САЩ, вие че те разбират необходимостта да подобрим сътрудничеството ни и мисля също така, че те си дават сметка, че нашето желание да изнесем на по-високо равнище регулаторното сътрудничество не е опит да, под, да подланем по някакъв начин Дот Франк. Четвъртата основна тема е съюз на капиталите пазари. Няма отново да се връщам на него, но късно с няколко думи. Целта на съюзът е да се обвършат спестяванията с економически растеж и основната ни цел е да премахнем препятствията, които в момента съществуват между средствата на инвеститорите и възможностите за инвестиции, за да преодолеем препятствията, които делят хората, които се нуждаят от инвестиции от инвеститорите и да направим цялата верига на инвестиции възможно най-ефикасна. Ако успеем да го постигнем, мисля, че имаме прекрасна възможност да насърчим дългосрочните инвестиции в инфраструктурни проекти и в альтернативни инвестиции в МСП. С радост ще изслушам мненията на вашите комисии, но и на държавите членки, националните парламенти, НПО, МСП и индустрията на финансовите услуги. Мои служители и аз самият посетихме 9 държави членки, ще посетим и други по време на процеса на консултации, но ще се радвам да имам възможност да взема участие и в други мероприятия. Може би някои от вас ще искат да организират такива вашите държави членки. По отношение на директивата за проспектите и секюритизацията напредваме съгласно графика от Зелената книга. В момента обсъждаме подробностите с централните банки и националните националните регулаторни власти и националните надзорни органи и се надявам да излезем с конкретно законодателно предложение до края на годината. Петият приоритет е как може по-голяма част от постените на единният пазар да стигнат до гражданите. Знаем, че направихме много за разпространяване на финансовите услуги, но все още смятам, че трябва да разглеждаме финансовите услуги от гледна точка на потребителите и да премахнем пречките, които им пречи да се възползват от по-добрата конкуренция по отношение на пазарите на трансграничните инвестиционни фондове, например, където има много сериозно разминаване в таксите. Всички знаем от опит, че цените на някои финансови продукти са по-конкурентно способни в едни държави членки в сравнение с други. Също през няколко месеца ще започне процеса на консултации, за да се опитам да установя какви са плащите, които все още съществуват в рамките на дивния пазар и как можем да дадем на потребителите достъп до по-добри услуги при по-голяма сигурност и по-добри цени. Също така ще в рамките на консултациите за Съюза на капиталите пазари обсъждаме възможността за древното инвести... дребномащабното инвестиране и необходимостта да се подобри финансовата грамотност на гражданите. През последните няколко години видяхме приемането на много законодателни актове в областта на финансовите услуги при много съкратени срокове за работа и много тежки условия и вашата комисия го знае по добро от всеки друг. По този начин обаче разполагаме с една много по-стабилна система. Освен това обаче трябва да разгледаме дали тази система няма неочаквани последици и какъв е кумулативният ефект от тези законодателни актове. Очаквам с нетърпение да чуя вашето мнение по този въпрос и очаквам с нетърпение по-нататъчните ни обсъждания по този въпрос. Както знаете, от, от страна на комисията ще разгледаме всеки отделен законодателен акт, чрез клаусите за преразглеждане, които вече фигурират в по-голямата част от нашите законодателни предложения и ще разгледаме тези законодателни актове от гледна точка на финансовата стабилност, но и от гледна точка създаването на работни места и економически растеж. Като цяло, бих искал да си да, да, да разбера се, това е комбинираната какво е комбинираното въздействие на нашите законодателни актове, което да се разрушава върху отделните законодателни актове. Не искам да поставям под въпрос тези важни е, законодателни реформи, но знам колко важна е, е пропорционалността за голяма част от е, вас и знам колко важни са работните места и економически растеж за всички вас и господаватели. Убеден съм, че имаме много теми за обсъждане и с нетърпение очаквам вашите въпроси, не само днес, но и през едните месеци, когато се стремим заедно към финансова стабилност, която да насърчава системата на работни места, економически растеж и дългосрочните инвестиции. Благодаря ви. Благодаря много на комисара Фил. Сега веднага давам думата на желаящите да вземат думата. Първо от името на НП Гюрна Хопмарчка. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар, за това изказване. Много се радваме, че можем да разговаряме с вас и да изслушаме вашите предложения. Бих искал да повдигна един въпрос, който може така на пръв поглед да изглежда малко ироничен, но нямам такова намерение по принцип. Тук в Съюза има някакви тенденции, след като някой проект се окаже труден за осъществяване, се започва с нов проект. Така че днес имаме много различни съюзи и всеки нов а, съюз а, всъщност доказва, че нещата не върват добре в предишно създадения съюз. Така че като че ли нещ... просто различните елементи не се вписват в правилната структура. С голям с удоволствие изслушахме вашите предложения за нови инвестиции, защото наистина това е крайно необходимо. Разбира се, тук основ, основният въпрос е свързан с инвести... програмата за инвестиция, но в крайна сметка има и едно, един, едно по-широко разбиране на нещата, а именно финансовата стабилност в Европейския съюз. Как сред чрез СКП, Съюза на капиталовите пазари, можем да постигнем а, това, което не успяхме да постигнем до сега. И второ, как ще използваме старите проекти, старите институции, инструменти, в крайна сметка европейският финансов пазар е пазар на банките, където банките е, имат превес. Как ще направиме така, че те да спомогнат за увеличаване на инвестициите в Европа? Така че важното е да, раз, да разпределиме а, е, различните елементи в правилните кути, които могат да, да отидат. Така, кажете просто как, кои са, как можем с старите инструменти да постигнем нови резултати също. Да, е, прав сте що се отнася до Съюза на капиталовите пазари, опитваме се да постигнем нещо, което, по което работим от много отдавна, т.е. единен и свободен пазар на капиталите. Но, за да постигнем някакъв нов а, а, набиране на скорост, някакъв а, нов устрем, е необходимо да се поучиме и да разгледаме инструментите, с които разполагаме, да видиме дали и по какъв начин можем да ги използваме. Мисля, че това е правилният подход. Така че Аз не, не, не смятам, че трябва да се чувстваме виновни за това, че се опитваме да осъществим нещо, което се опитваме да осъществяваме много отдавна. Просто е, добре е да погледнем нещата с е, нов поглед, е, от друга гледна точка и да им вдъхнем нова е, динамика. Е, капитал Съюза на капиталовите пазари не е заплаха за банките и не трябва да се разглежда като заплаха, а като нещо, което допълва банковият сектор. Подобно свидетели сме на подобни явления в някои държави членки. Виждаме, че нещата функционират добре. Трябва да се направи, разбира се, един преглед на законодателството, което съществува. И знаете, че е, секюрит, секюритизация всъщност е начина по който можем да се върнем към висококачествени прозрачни продукти. И мисля, че сега имаме възможността с помощта на парламента и на държавите членки наистина да, да постигнем напредък в тази област. Госпожа Джил. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви за е, милите думи относно фондовете за парични пазари. Важно е, наистина, съвета да постигне някаква единна позиция по този въпрос. Знаете, че ще гласуваме в пленарна зала следващият месец. Също така е, съгласна съм с казаното от вас относно е, изпълнението и приложението. Е, важно е да разрешиме проблема с трансграничната дейност на, в областта на финансовите услуги, преди да преди да създадеме Съюза за капиталови пазари. В момента разполагаме с много замразен спящ капитал, но същевременно и с инструментите той да стане по-ефективен. Затова е невъз... необходимо много повече прозрачност, може би да има регистри във всяка държава членка. Прозрачност е необходима и в областта на секюритизациите, защото секюритизацията е основен инструмент в целият пакет за СКП. Така че трябва да имаме и много голяма гъвкавост относно капиталовите изисквания, стига да имаме достатъчно прозрачност по продукти, секюритизираните продукти и финансовите потоци. Мисля, че прозрачността може да бъде увеличена, ако се е, създаде депозитари на данни на пазара, което да не е с търговска цел. Мисля, че тази информация ще спомогне за е, един по-постоянен мониторинг и контрол за състояние на пазарите и ще възвърне доверието в тях. Първо, Наистина смятам, че фондовете за парични пазари са от огромно значение. Съгласен съм също така с казаното от вас, свързано с правилното и последователно приложение Смятам, че след като в крайна сметка създаваме закони, е необходимо да бдиме, защото те да бъдат е, прилагани справедливо и правилно в целия Европейския съюз. Е, пра. Аз е, аз когато а, помисля какво може да се направи за създаване на заето си, за насърчаване на а, економическия ръст. А, в крайна сметка това е, е ключов елемент от моят ресор и вие сте абсолютно права, че това проблеми, които изискват спешно решение. Така че трябва да се предприемат мерките колкото може по-бързо. Започнахме а, прегледа по а, мерките за секюритизация. Започнахме и преразглеждането на директивата за проспектите, така че вие трябва да ни помогнете да постигнем напредък и знам, че споделяте нашите е, виждания по този въпрос. В момента имаме възможност да постигнем наистина напредък и трябва да се възползваме от тази възможност. Колкото до а, е, прозрачността, да, абсолютно сте права, но а, е, прозрачността е един много а, добър и а, инструмент, с който можем да си служим и който трябва да развиваме. Така много моля колегите да не, да не задават въпроси, които траят 3 минути, защото по този начин остават само 2 минути на а, а, комисара за отговаряне. А, благодаря, господин комисар. Е, работила съм по много от законодателните актове е, по време на е, миналият мандат. През последните месеци много се говори за нови е, продукти, иновативни продукти. Но, но като че ли е, повечето време се посвещава за, вид, да, за говорене за визи, за мифи и така нататък. Така че ако искаме да имаме наистина един съюз за капиталови пазари, трябва да поясниме нещо. Нещо свързано с прозрачността. Аз съм привърженик на, на прозрачността, но съм много загрижена за европейските пазари на облигации Знаете, че ликвидността на пазарите може да се отчете само пост-фактум. В МИФИ това е заложено и трябва да се обърне по-специално внимание на държавните облигации и обезпечените на пазара облигации, които са в а, момента в а, уязвими продукти. За това е необходимо много по-високо равнище на прозрачност. Също така трябва да има различни характеристики за различните пазари на акции и облигации. Смятате ли, че ако че, че последните мерки могат да създадат раз, изкривяване на пазарите. Всъщност, вашият въпрос е, е някакси обединява основните предизвикателства, пред които сме изпратени аз и моите е, сътрудници. Става дума за е, наваляване на калибрирането на риска и дали това няма да бъде е, препятствие или е, бариера пред е, растежа. да прозрачността, която е залегнала в разпоредните в МИФИТ е много уместна. Изпълнителните мерки също са хормонизирани, защото целта е да не намаляваме и да не възпрепятстваме ликвидността на пазарите. Знам, че това е проблем, по който вие сте работили и други също. ЕСМА работи по този проблем и предполагам, че вашите мнения ще бъдат взети предвид и смятам, че ще наистина ще намериме необходимите решения, но наистина трябва много да внимаваме при оценка на калибрирането на риск. Thank you, Chairman. Commissioner. Well, I also like to appreciate... Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, ценя високо думите ви във връзка с фондовете на паричния пазар – аз имам въпрос за директивата за установяване и оздравяване на банки. Бих искал да попитам. Някак австрийската а, банка, доколкото знаем, ще има проблем с 10 милиарда евро а, Австрия е заявила, че гаранцията може да бъде обявена за излишна. Обедени сме, че гаранцията ще остане, но се подкопава по този начин оздравяването на въпросната австрийска банка и кой ще поема отговорност пред тънакоплаците. Смята ли, какво мисли комисията за този случай? Съгласен ли сте, че това е един вид тест за директивата за възстановяване и оздравяване на банки и как ще се правоплати всичко това в правни термини, ако тази гаранция остане? Смятате ли да измените директивата? Well, thank you for raising the, um, the question. And I, I think, as I was saying, overall on the BRRD, uh, I'm... Благодаря ви за този въпрос за директивата. Е, всички трябва да работим, за да бъде тя транспонирана както трябва. Е, знам, че в резултат на реформите, предприяти по време на предишния мандат, системата бе укрепена и сега тя е много по-укрепена, отколкото преди. А този конкретен случай, който вие упоменахте, е изключително сложен. Тук а, е, имаме смесица от стари и нови правила, Факт е, че има преходен период от минаването на една, от една стара система към по-нова система и това винаги води до някакви осложнения. Моите служби поддържат тясна връзка с австрийските власти по този конкретен случай – все още не разполагаме с цялата информация. Предварителната ни оценка е следната. Оправдано е прилагането на директивата, считано от 1 март. Правилата са включени. Не смятам, че можем да мислим за някакви промени, просто трябва да държим под око този конкретен случай. Ако хората имат някакви конкретни оплаквания, това е по втората част на въпроса ви, т.е. за вътрешното спасяване на германска банка, например, комисията би могла да направи нещо, ако някой се обърне към нея. Благодаря ви, Мигел Егес от ГУЕ. Благодаря ви, господин председател. Аз имам няколко по-общи въпроса и няколко по-конкретни. Първо, няколко въпроса във връзка с стабилността на финансовия сектор. Бих искал да направите равносметка по отношение на разделението на банковите дейности, т.е. разделението на спекулацията от нормалните банкови операции. Този въпрос, разделението на банковите операции, се считаше за важен по време на кризата. Сега като че ли до никъде не се стигна по този въпрос прекалено а, големи банкови институции се получиха и сега казваме, че те са прекалено значими, за да ги оставим да фалират. Въпросът ми е, а, много средства бяха използвани за рекапитализирането на банките. А не смятате ли, че това е достатъчно и че не трябва европейските данакоплатци да си бръкнат в джоба, за да се излезе от кризата? На следващо място, доверието в Европейската централна банка. Тя а, упражнява надзор и води паричната политика. Не смятате ли, че тези две дейности са несъвместими? На следващо място, кредитните агенции. Standard Poor's беше осъдена да плати 4 милиарда а, долара глоба в САЩ, защото въпросната агенция е подвела инвеститорите. Имайки предвид, че Европа също беше ощетена от тази агенция, не смятате ли, че и ние трябва да помислим за начина по който се отпускат кредити в Европа и за проблема с тази агенция? Благодаря. Well, on your, um, in, in reverse order, on credit rating. Ще отговоря на въпросите ви в обратен ред за кредитните агенции. В началото на тази година Европейската комисия ще излезе с доклад по кредитните агенции, така че някои от тези въпроси ще бъдат разгледани в този доклад. Относно първия ви по-общ въпрос за състоянието на банковия сектор и капитализацията му, бих искал да кажа следното. Всъщност, както вече казах, банковия сектор е в много по-стабилна и устойчива позиция в сравнение с миналото и мисля, че оценката го доказва. Това мнение е широко споделено според мен. Важно е фонда за оздравяване е сега да започне да надгражда, за да може да се стигне до още по-голяма устойчивост. На въпроса ви за независимите дейности. Да, независимостта на Европейската централна банка е изключително важна. За това бе създаден и единния надзорен механизъм, за да има оперативна независимост. Както вече казах, Смятам, че хората, които сме назначили в борда за, за съвета за оздравяване, са добри. Този съвет ще започне да работи от януари следващата година. но хората осъзнават а, отговорността, която им се полага и, и значимостта на задачите. Благодаря. Сега от името на зелените госпожа Скот. Благодаря ви, господин председател. Е, господин комисар, да не забравяме, че тези инвестиции не бяха на лице в началото. Инвестициите падат. Е, падат и е, възможностите за растеж трудно е да имаме е, динамичен економически сектор за в бъдеще. Да не забравяме и нуждите на малките и средни предприятия. Съгласни сме, че банковите институции могат да осигурят инвестициите, от които се нуждат малките и средни предприятия, но зелените е, смятаме, че има нереалистични очаквания за възвръщаемост на направените инвестиции. Изхождаме от позицията, че а, трябва да има силно регулиране на банковия сектор. Необходимо е този сектор да отговаря в по-голяма степен на нуждите на малките и средни предприятия. В допълнение, смятаме, че един добър банков сектор би обслужвал интереса на малките и средни предприятия по-добре от един добре организиран капитал в пазар. Необходимо е да се правят оценки, но това означава тясна връзка с потребителите и само банковия сектор е този, който е най-близо до тях. Затова бих искал да ви представя няколко наши идеи и бих искал да чуя мнението ви по тях. Първо, предлагаме да се насочим към банкирането на дребно, защото там отношенията с клиентите са най-близки, така ще имаме продуктивни малки и средни предприятия. Бихме искали също така да подкрепим диверсификация на активите, защото смятаме, че по този начин ще има по-голяма отчетност. Бихме искали да се насърчат банките да предоставят по-добри е, съвети на малките и средни предприятия относно финансирането на капиталовия пазар. Това означава малките и средни предприятия да получават услуги, които да им позволят е, да разполагат по-добра е, информация за евентуалните инвестиции. И накрая, Единия капитал съюз трябва да представи повече стимули за дългосрочното инвестиране, за да се подобри качеството на живот на европейските граждани. Благодаря ви. Well, I think the sensible answer is, I think is... Смятам, че Вие искате първо, да чуете първоначалната ми реакция по направените от вас предложения. Та в общи линии Аз се стремя към следното с капиталовия съюз. Диверсифициране на финансовата система. Ясно е, че в някои случаи местната банкова система работи добре, тъй като тя поддържа тесни връзки с клиентите. И бизнеса получава средствата, които са му необходими, за да има растеж. Бях поразен, когато говорих с някои от по-новите държави членки. Е, оказва се, че те имат не до там развит капитал в пазар и не толкова добре развито предприемаческо е, виждане. И за това смятам, че ако проблемът ви, ако всичките яйца са в една кошница, е, че ако има някакво свиване на пазара, свиване на предлагането на средства от банките ще има непропорционален ефект върху вашата економика. И отчасти това се случи на европейската економика през последните години. Аз за това бих искал да се разпределят източниците на финансиране, за да може бизнеса на различен етап от своето развитие да има достъп до различни източници на финансиране. Много фирми се очредяват в Европа и след това се прехвърлят в САЩ, за да могат да се доразвиват там. Това въжи за бизнеса на новите технологии. Той се прехвърля в САЩ заради по-благоприятната бизнес среда. Съгласен съм с вас, че трябват стимули за дългосрочните инвестиции. Инвестициите в инфраструктура са изключително важни. Благодаря. Председателят, моля ви, вписвайте се в рамките на две минути. Марко Дзани. Благодаря. Аз имам два въпроса към господин комисаря. Първият е от по-общ характер и е свързан с капиталовия пазар. Вие и Европейската комисия като цяло представихте зелена книга. Ние успяхме да ви представим нашите коментари, а именно смятаме, че тази политика трябва да бъде насочена към малките и средни предприятия, тъй като те са съществена част от европейската економика. Но аз имам едно притеснение. Как ще се съчетаят интересите на големите финансови институции и интересите на малките и средни предприятия? Трудно е да се съчетаят интересите и на едните и на другите. Според мен, трябва да се увеличи дяла на финансирането в реалната економика. На второ място бих искал да попитам следното. Внимателно изслушах казаното относно Австрийската банка и директивата за установяване и оздравяване на банки. И да, възможно е разпоредбите на директивата да не решат всички проблеми на финансовата система в Европа. Директивата се занимава с последствията от една системна криза, но не и с причините за нейното появяване. Банките имат много по-голяма тежест през 2015 година в немската система, например. Много по-голяма тежест, отколкото преди. И не смятам, че в съвета някой наистина ще се осмели да поиска окончателно разделение на банковите операции. Мисля, че трябва да разгледаме структурните реформи малко по-отблизо в Европа. Да, има предложения, които според мен ще позволят да се приложи принципа за прекалено съществените банкови институции, които не могат да бъдат оставени да фалират. Това е пътя напред. Необходимо е да имаме оздравяване на банковите институции, така че аз приемам тази стъпка. По директивата Както вече казах, в начален стадий сме още. Трябва да гарантираме нейното добро транспониране и прилагане в Европейския съюз. Сигурен съм, че това ще се случи. Винаги е било така в Европейския съюз, винаги наблюдаваме внимателно мерките, които въвеждаме и техния ефект. На въпроса ви за малките и средни предприятия и финансирането, бих искал да кажа следното. Моят подход е следния. Опитваме се да вземем предвид различни аспекти, които по-настоящем затрудняват финансирането на малките и средни предприятия, финансиране, което им е необходимо, за да могат тези предприятия да се разраснат. Понякога въпросът се свежда до как да се получи повече капитал – или как да се засили частното инвестиране. Възможно е и други инвеститори да искат да инвестират в малки и средни предприятия, но да не разполагат със съответната информация. Всеки трябва да може да прецени риска, но това се прави на базата на информация – за това трябва да помислим как да се получава по-добра информация за потенциалното получаване на кредит. Така че има една поредица от мерки, които могат да бъдат взети. Не може да се твърди, че големите финансови институции ще вземат средствата за малките и средни предприятия. Аз се опитвам да има повече източници на финансиране за малките и средни предприятия, повече средства за дългосрочни инвестиции в инфраструктура, защото е добре за европейска економика. Благодаря, Барбара Капли. Много благодаря, господин председател. Отхил, представихте зелената книга за Съюза на капиталите пазари пред нашата комисия и определихте график за продоляване на, на брачките пред този съюз стъпка по стъпка, за да се насърчат създаването на работни места и економически растеж. Споменахте и колко важно да се, да се сложи край на пречките между инвеститорите и възможности за инвестиции. Не, когато настояхте за тази необходимост днес. Това бих искал да се спомня няколко въпроса. Първо, добро, лесният достъп до финансови средства съвместният капитал е важен въпрос, но според доклад наскоро публикуван от международните международни организации показва, че 60% от инвестициите са били в САЩ, 18% в Китай и само 12% в Европейския съюз. Въпросът ми е следният. Какви мерки възнамерявате вие да предприемате, за да засилите тези, тези пазари, капиталови пазари в Европа? Откровеният ни отговор в момента е, че е прекалено рано да ви дам а, смислен отговор. На първо място смятам, че действително е изключително важно да се опитваме да подобрим риск, пазарът на рискови капитали в Европа. Продължаваме да твърдим, че европейските предприятия се изнасят извън Европа в търсене на финансиране и не смятам, че това е добре за бъдещето на европейската економика. Целта на зелената книга е да достигна до възможно най-голям брой заинтересовани страни и хора, работещи в областта на рисковия капитал, държавите членки, гражданското общество. Всеки от тях да допринесе с своето мнение как може да постигнем напредък, какви конкретни препятствия трябва да преодолеем и как конкретно можем да го направим. По време на миналото на миналият мандат бяха въведени две програми. Знам, че беше постигнат известен напредък. Бяха създадени няколко фонда. Смятам, че трябва сега да погледнем тези регламенти и да видим дали те функционират по начина, който очаквахме от тях и дали те наистина правят а, е, риск, на рисков капитал и фондовете за социално предприемачество достатъчно привлекателни за инвестиции. Това е което в момента правим и сме готови да чуем всякакви предложения с по-нататъчните ни действия. Благодаря ви, думата има Данута Хубнер. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, много се радвам, че взимате предвид и трите стълба на Съюз на пазари. Не само втория стълб, но и първия стълб, т.е. предоставящите средствата за фондовете. Въпросът ми е следният. Дали е някаква яснота какво може да се направи днес за мобилизиране на спестяванията, за да не си сичате извън Европа, но евентуално да се привлекат и спестявания от трети страни в Европа. Споменахте необходимостта от подобряване на финансовата грамотност на гражданите. Смятате, че това може да се случи чрез регламент или ще оставите този въпрос на силите на финансовите пазари и обмената на добри практики? Смятате ли, че има такава потребност да се действа чрез други инструменти, не само чрез регламента и други регулаторни органи. И как смятате, че може наистина да е, насърчаваме гражданите да прехвърлят спесяваните си от депозити към е, капиталовите пазари, където разбира се рискът е доста по-голям? А, не знам дали въпросът за данъка върху финансовите транзакции някак си се вписва в Съюза за капиталовите пазари. А, този проект беше изготвен в съвсем различен контекст на европейско равнище, но дали Европейската комисия може да направи нещо по въпроса, тъй като процесът просто спря някъде. И не знам дали последната гледна точка трябва да се направи нещо или просто да забравим за този данък върху финансовите транзакции. Дам какво е вашето мнение. Благодаря ви. Благодаря ви. Първо, на повече ви въпрос за регулация и най-добри практики. според мен трябва да определим. Има обаче, които трябва да има законотворчество, като, например, по отношение на посредническите услуги в страхователния сектор. Но ако има начин за постигане на желаните цели чрез други инструменти, обмяна на най-други практики, инвестиции, както вече се случва на частните инвестиции, например, аз винаги съм привържен на такъв вид методи. Най-малкото, защото самият процес на законотворчество е, отнема доста време. А Нина Гил, както спомена преди малко, имаме нужда от спешни действия. Така че ако има възможност за постигане на тези цели без се преминава през положителна процедура на законотворчеството, аз с радост ще подкрепя такива инициативи. И по принцип, когато говорим за следващите стъпки за постигане на съюз на капиталите пазари към края на годината, предполагам, че ще стигнем до един набор, обхващащ както законодателни, така и незаконодателни мерки. Това е следващият въпрос. По, по, по повод на спестяванията като цяло, надявам се, че ще успеем да изготвим набор от мерки, които ще улеснят и ще направят по- привлекателно разработването на големи капиталови пазари в Европа, за да има инициативи за инвестиции граждани имат нужда от а, инвестиции за пенсиите си, защото знаете, че освен економическата криза сме изправени пред много сериозни демографски предизвикателства. Хората имат нужда от дългосрочни спестявания и за това имат нужда от фондове, които да инвестират по този начин. Но за това трябва да имат добре регулирани пазари, инвеститорите трябва да имат доверие, когато извършат своите инвестиции. Така че, ако въпросът ви е дали насърчава питовите пазари, насърчаваме поемането на риск, ми тези пазари трябва да бъдат добре регулирани. По въпроса за данъка по финансови транзакции, знаете, че аз не отговарям по принцип за това досие. Лично аз винаги съм смятал, че това досие би трябвало да се разгледа в по-глобален контекст, защото работим в един много взаимосвързан и много конкурентен свят и трябва да сме наясно с този факт. Ролята на комисията ще бъде да предостави техническа подкрепа на държавите членки, които искат да напрегнат с този проект и това правим в момента. Господин Московиси каза, че се опитва да постигне реалистично и амбициозно споразумение. А, аз лично мога да гарантирам, че последици на че последиците на данък на финансовите транзакции върху капиталовите вложения се разглежда съответно, както би трябвало. Благодаря ви Югбая има думата. Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, както знаете, ЕЦБ наскоро започна програма за количествено улеснение. Преди няколко дни господин Марио Драго заяви, че тази програма за покупки на държавни активи и други активи може да поставлява риск за финансова стабилност. И моят въпрос е какво смятате за тази програма и дали сме, какво мнението ви за тези рискове. На второ място относно Съюза на капиталовите пазари, съгласен, че трябва да се сложи край на пречките, които възпрепятстват органичните инвестиции в единния пазар и които възпрепятстват достъпа до необходими инвестиции за предприятията, в частност за МСП. Смятам обаче, че ако искаме по-добре да подкрепим реалната економика и, както казахте, инфраструктурите в дългосрочен план, трябва да насърчаваме и частните инвестиции, но трябва да насърчаваме и публичните инвестиции. А знаете, че всички държави членки има различни режими за публично части партньорства, което пък от своя страна има пряко въздействие върху капиталите пазари. Имате ли някакъв мнение по въпроса и дали има някакво предложение за хармонизиране на правилата за ПЧП в държавите членки? И накрая нееднократно споменахме, че в крайна сметка сметка съюзът здравите пазари означава секюритизация и много представители на бизнеса се, опасява, че може отново да се стигне до същите последствия, като пред няколко години. За това обаче трябва да има много, за да се избегне тази опасност, трябва да има много високо равнище на доверие в пазарите, така че как може да уверите гражданите, че ще се избегне подобна заплаха и че няма да се случи също няма се повтора се от по няколко години. Благодаря ви. Well, to take, um... Нека да започнем първо с въпроса ви за секюритизацията. Много е важно, когато разработваме подхода си, затова и провеждаме консултации по въпроса, много е важно да ам, сме напълно наясно с това, което се случи в миналото. И никой не иска отново да се повтарят проблемите, с които вече сме се сблъсквали. Най-малкото пък аз. Всички знаем, че рисковата секюртизация беше част от проблема и никога не трябва да се връщаме към подобни практики. Затова смятам, че би трябвало внимателно да обмислим едно разумно връщане към проста, прозрачна и стандартизирана секюризация. Наясно съм, че ЕЦП, Банка в Ингланд и други институции много внимателно обмислят тази възможност. Аз като цяло и че те като цяло подкрепят тази идея. И това не са организации, които ще искат от нас да, да поемем прекомерен риск в тази насока, така че ще има начин. Но трябва да действаме много предпазливо. С, а, в контекста на много широки консултации с представители на гражданското общество и на заинтересованите страни. Ще започне процес на започна вече процес на тримесечни консултации, който ще заключи в края на месец май, след което ние ще излезем с законодателно предложение. По въпроса за съюз на капиталовите пазари, да, една от целите му е да подобри достъпа до финансиране за МСП. Това е и част от Зелената книга. Искаме да разгледаме всички възможности за улесняване на финансирането на МСП. Значи, които могат да му по-привлекателно, като секюритизацията, например, и други методи. И това ще бъдат мерките, които ще приложим в целия Европейски съюз по последователен начин първият ви въпрос за количественото улеснение на ЕЦБ и като цяло състоянието на економиката. Разбира се, това е като част от задължените ми, свързани с финансовата стабилност. Би, мога да кажа, че трябва да съди внимателно и макропотенциалните рискове, които по принцип се разрешават в, в, в рамките на Европейския съвет за системен риск. И знаете, че тази година трябва да разгледаме този въпрос и евентуално да направим промяна в а, рамката. Но като цяло трябва да сме много бдителни но съм убеден, че и самият господин Драги ще направи същото в ЕЦБ. Брайан Хейс. Брайан Хейс. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин Хил, и поздравление за това, че сте посетили вече 9 страни и членки. И хубаво е да се ходи в държавите членки, да изслушате очакванията и нуждите на заинтересованите страни. Мое въпрос е за ТИТП. Днес е ясно. И на 25 февруари в Бруклин Инститюшн вие сте казали, че има основна разлика между сътрудничеството от една страна, това е неформалният диалог, и общите правила от друга страна. Може ли малко по, да, да, да кажете нещо малко по-подробно относно това ваше обсказване на 25 февруари и каква е била е, целта? Защото аз е, смятам, че не, не включването на финансовите услуги ще бъде наистина е, пълен провал и ако не постигнем пълно споразумение по финансовите услуги, това ще бъде пагубно. Знам, че Съединените щати не са много склонни И едното, едната от областите, които също се обсъжда, е паричните пазари. Така че, кажете, как виждате а, преговорите, в каква посока, докъде са стигнали? Благодаря за вашите забележки и за това, че ме поздравихте, че съм посетил държави членки. Аз мисля, че това е изредно важно за човек, който отговоря за моя ресор. Мисля, че е много важно да чуя гласа на гражданите, на потребителските, потребителските организации, както и на финансовите органи, защото наистина е много важно да знаеме какво те мислят и какво, какъв според, какви според тях са директните последици от правилата, защото в законодателство не се създава така в, а, само по себе си и за себе си. Колкото до Съединените щати, мисля, че вие резюмирахте чудесно нещата. Нашата цел е да имаме по-добро сътрудничество, по-широко сътрудничество в рамките на ТИТП. Финансовите услуги са много регулирани услуги, така че достъпа до пазара е част от това. Така че Съединените щати и Европейския съюз предоставят по-голямата част от финансовите услуги в света, така че смятам, че е много полезно да постигнем това, тези договорености. Целта е да имаме по-широко сътрудничество при приложение на правилата. В повечето области нещата са задоволителни, но има и области, където все още не са достатъчно, а, няма достатъчно съпоставяне. Затова е хубаво да има форум, в който да бъдат обсъждани тези проблеми. Това беше всъщност моето послание, посланието, което отправих в е, Съединените щати. Някои смятат, че това е начин да се заобиколи или да се е, отхвърли Дот Франк, но не е. Да, наистина много, казва председателя. Това е много важен проблем. Господин Фернандес. Господин благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин комисар. Искам да ви задам три въпроса. Първият въпрос е свързан с проблемите, древните проблеми на европейските депутати и техните сътрудници, когато трябва да се плащат, да речеме, някакви фактури в страна, в която не живеем или в страната ни по происход и се сблъскваме с проблеми. Така че това са също проблеми, които трябва да се вземат предвид в законодателството. Второ, зелената книга ще разшири обхвата или набора от услуги и правила. Фискалните, счетоводните правила трябва да се хармонизират, включително а, и, всич, и законодателството, свързано с неплатежоспособността, защото, примерно, в моята страна, е, законите в е, за неплатежоспособността са, не са, далеч не са съвършени. Как можем обаче да напреднеме като господин Юнкер смята, че трябва да има една обща данъчна основа за предприятията. Как ще стане това? И второ, как ще се създаде съюз? Извинете, казва оратора, започвам отново. Има страни, които ще бъдат членове на Съюза на капиталовите пазари, без да бъдат в банковия съюз. А как ще стане всъщност взаимовръзката, тъй като трябва да има много тясна взаимовръзка между тези два съюза? по последния въпрос взаимовръзката. Съюза на капиталовите пазари е, ще бъде съюз на 28 страни и трябва да бъде, защото той е част от проекта за единен пазар. Съюза на капиталовите пазари е, има доста по-различни цели и е изправен пред е, предизвикателства, които са доста по-различни от тези на е, банковия съюз. Всъщност тези два съюза се допълват, но мисля, че е много важно да имаме един единен капиталов пазар за 28, за да може 28 страни да участват в него и да извличат ползи от него. Колкото до неплатежоспособността и данъка, ще направиме конкретни предложения до края на годината, тъй като законите за неплатежбоспособност са много различни в различните държави членки и като инвеститор вие не се чувствате сигурен и може би ням, по този случай няма достатъчно стимули, така че ще работя с моята колега, която отговаря за този ресор, за по-конкретните мерки. колкото до е, дребното банкиране и банковите сметки. Вчера се срещнах с е, холандски депутати в рамките на зелената книга. До края на годината ще излеземе с е, конкретни предложения, свързани с е, банкирането на дребно и ще преразгледаме и някои от мерки, които в момента са в сила се прилагат, за да ги подобриме с цел по-добра защита на потребителите. Пабло Замба. Благодаря, господин председател, господин комисар. Извинявам се, но закъснях и не чух вашите уводни слова, но ви благодаря за това, че похвалихте моя доклад. Бих искал аз от твоя страна да ви похваля за изработването на Зелената книга и се надявам, че нещата ще приключат колкото се може по-бързо за, за доброто на гражданите. Днес а, обядвах с председателя на асоциациите на малките и средни предприятия в Испания и той е, ми се оплака, но това не вежи само за Испания, а и за други страни в Европа. Той ми се оплака, че малките и средни предприятия е, не могат е, да получат е, кредити, заеми и съответно не могат нито да се развиват, е, нито да е, разгръщат своята дейност. Как да обясниме на една малко предприятие, как, а, с какво ще им помогнем? Как ще им обясниме, че примерно ако банката откаже да даде да заем, а, този, да речем, собственик или дребен предприемач, как ще му обясните, че той може да отиде на а, капиталов пазар да поиска пари? Как ще стане това? Благодаря. Аз след няколко седмици ще посетя Испания и ще говориме за капиталовите пазари и ще разговарям с представителите на малките и средни предприятия. Аз предполагам, че и вие сте им казали, но и аз ще им кажа, че първото е участвайте в процеса на консултация, защото очакваме вашите практически е, препоръки, за да можем наистина да отговориме на нуждите ви и да бъдем на висотата на очакванията ви. Е, различните предприятия, различните видове бизнеси имат нужда от различни видове достъп до финансиране, някои трябва да се преструктурират, някои малки и средни предприятия имат много тесни връзки с банките и там нещата върват добре. Има и такива държави членки, в които нещата са, протичат плавно. Други казват, ето, търса финансиране от други източници, а не от банките. Ако вие бяхте, да речеме, дребен предприемач, нам Значи, а, примерно, участват, купувате акции, сте участвате в дял капитал и тогава вече нещата стават много по-лесно. Но, ако просто трябва да се променят, да се промени целият подход. Капиталовите пазари самите те имат интерес да заемат пари, които да бъдат инвестирани. Но на практика, наистина нещата са спешни, но същевременно трябва да се промени целият менталитет, цялата инвестиционна култура. Тоест, ние трябва да предоставим повече избор, повече информация на а, инвеститорите и след това да надграждаме. И последният а, Европол там. Благодаря, господин председател. Аз така искам да кажа нещо малко по-различно. Вие говорихте за пропорционално законодателство, регу... регулиране, а... растеж, заетост. Но а... Вие казахте, че финансовият отрасъл може да спомогне развитието на различните други отрасли и не работи само само за себе си. Трудно е обаче след няколко години криза да се доверяваме на финансовия сектор и за това аз питам, комисията и вие можете ли по някакъв начин да възвърнете доверието в финансовия сектор и, и какви, какви други подходи има, да речем подходи, които да, да бъдат а, допълващи правилата, директивите и така нататък. Едни по-меки по, по, подходи за възвръщане на това доверие. И и, и, и, и, информацията за небанковите институции която ще се разпространи, но а, за това трябва да, очакват, да участват и банките, защото те разполагат с цялата информация относно кредито и Отговор. Да, вие сте абсолютно прав. Въпросът за доверието е въпрос от основно значение. Бих искал да да, да постигнем наистина финансиране на економиката от финансовия център. Аз мисля, че в момента финансовият сектор все още се, така се гледа с недоверие, с. А това не е хубаво нито за економиката, нито за малките и средни предприятия. Така че мисля, че тук нещата трябва да се променят. Тук трябва да има едно, един повече лидерство. Разбира се, винаги може да се, е, да се приложат мерки, правила за оздравяване на рамките, но в крайна сметка мисля, че самия сектор, самият отрасъл трябва да предприеме необходимите е, мерки, за да възвърне доверието, защото в противен случай само ще осложняваме нещата, а същевременно няма да промениме менталитета и няма да променим отношението. Мисля, че наистина това е един от, едно от огромното предизвикателство, под което е изправен финансовия сектор. Те осъзнават, той осъзнава това – колкото да информацията по заемите и малките и средни предприятия. Да, това е информация от е, огромно значение. Вярно е, че в момента предимно банките разполагат с подобна информация, но е, в е, Зелената книга ние пред, предвиждаме е, промяна на системата, но трябва да внимаваме много, за да не наложиме нова система, която да бъде още по-сложна, още по-тежка защото в, в крайна сметка целта не е да, да създадеме е, някаква система, която не може да се е, прилага нито от е, предприемачите, нито от, е, инве, от е, желаящите да инвестират. Благодаря на комисар Хил. Мисля, че наистина този обмен на мнения беше много интересен, много ползотворен. Повдигнахме някои много важни ключови въпроси. Така че надявам се, че нашето сътрудничество ще продължи в интерес на гражданите, на а, предприемачите благодаря за това, че ни разяснявате, и ни подкрепяте в законодателната работа, която и ни извършваме. Още веднъж благодаря. Thank you. Colleagues, may I ask you to take... много ви моля, заемете местата си, тъй като продължаваме с гласуването. Моля колегите да направим проверка, за да провериме дали електронното гласуване функционира. Много ви моля, сложете картите в машината да провериме дали функционира. А, има някои колеги, които все още не са гласували. Благодаря ви. Либералите. Като че ли има един в повече. Така, петима сте. Добре. Край на гласуването. Екаре. Господин Лукиник Чакайте, значи при електронно гласуване ще трябва да ви прибавяме. Започваме с проекто законодателният доклад, докладване и прозрачност при сделките за финансиране с ценни книжа, Ренато Копи, 118 изменение за против, въздържали се, Отхвърля се 119 за против въздържали се. Отхвърля се 120 и 121 за против въздържали се. Отхвърлят се компромис А, първа част за против въздържали се. Приема се втора част за против Нека да проверим. Моля, гласувайте. Проверяваме по електронен. Yeah, you can, yeah. Two against more. Two against more, yes. Ама против. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приемат се. 23-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис С, за, против, въздържали се, приема се. 137 изменение за, против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д, за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Става дума за 141 изменение. Моля, гласувайте. Е, имаме един глас повече от НП. Продължаваме да имаме един вод повече от НП. Благодаря, Булхарт. Край на гласуването. Пак имаме... Ага, двама против. Отхвърля се. 143-то за против. Въздържали се. Отхвърля се. 144-то за против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис е за против. Въздържали се. Приема се. 150 за против въздържаните. Нека да провериме 150-то изменение. Моля гласувайте. Имаме един вод повече от НП. Отхвърля се. А не, имаме още двама за. Значи се приема. Приема се. 32 на докладчика за против въздържали се приема се. 33 за против въздържали се приема се. 154 се отхвърля 155 за против въздържали се. Нека да проверим 155-то. Един глас от НП в повече. Край на гласуването. Трябва ли да добавим за, против? Отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против. Струва ми се, че се отхвърля, но нека да провериме. А, извинете, приема се. Има още двама. Така, значи си още двама са, приема се. 35-то, за, против, въздържали се, подхвърля се. 36-то, 35. Вие гласувахте против. Прощавайте им 35 за, против, въздържали се. Нека да провериме по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се. 36-то за против. Моля ви още веднъж дигнете ръце. Отхвърля се. 159-то за против. Въздържали се. Отхвърля се. 37 за против, въздържали се, приема се. Компромис Г за против, въздържали се, приема се. 166 за против, въздържали се, приема се. 167 за против, въздържали се. Нека да провериме. Гласувайте 167 изменение. пак има един глас. Повече от НП плюс 2, ма приема се. 168 за против въздържали се, отхвърля се. 169 за против. Нека да провериме. Моля, гласувайте. 169 изменение. Край на гласуването. Приема се. 70 за. Против. Като че ли приема се. Добре да провериме. 170 изменение.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 Един вод на НМ в повече. Благодаря. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега компромиса с другите изменения. За против въздържали се приема с 117. За против въздържали се. Нека да провериме 117. Моля гласувайте. две, двата допълнителни са за. Да, значи се приема компромис и приема се 203 за против въздържали се отвърля се. Сега компромис Ж първо с устното изменение Гласуваме първо устното изменение на ГУЕ, за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега второто на зелените, за, против. Струва ми се, че е отхвърлено, но нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Първо, първата част на Жи, за, против, въздържали се, приема се. Втората част, за, против, въздържали се, приема се. И сега 205 то изменение за против, въздържали се, отвърля се. 206, не, то е идентично, 57 за против въздържали се. Приема се 59-то за против въздържали се. Приема се 207-то. Отхвърля се 66-то. За против въздържали се. Приема се 67-то. За против въздържали се. Приема се 68-то. За против въздържали се. Приема се 69-то. За против въздържали се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 217 за, против, задържали се, приема с 80 за, против, въздържали се, приема с 81 и 218 за, против, въздържали се, приема. 219 за, против, въздържали се, приема с 82 за, против. Мисля, че се приема. АЛДЕ бяха против. Ако съм прав, значи се приема. 220 за, против, въздържали се, отхвърля се. 221 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против. Нека да проверим 83 начало на гласуването. I think you rejected one EPP too many. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. С голямо мнозинство 222 за, против, въздържали се. Не виждам ръцете ви, нека да проверим. 222, начало на гласуването. Един глас на НП е повече. Все още е в повече. Край на гласуването. Приема се. 223 съвместимо за, против, въздържали се, отхвърля се. 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. 225 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, отхвърля се. 228 за, против, въздържали се, приема се. 85 е оттеглено, 86 за, против, въздържали се, приема се. 230. Не, 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. 234 за, против, въздържали се, отхвърля се. 235 за, против, въздържали се, отхвърля се, 236, за, против, въздържали се, приема се, 237, за, против, въздържали се, отхвърля се, 238 за, против, въздържали се, отхвърля се. 239 за, против, въздържали се, отхвърля се. 240 за, против, въздържали се, отхвърля се. 242 за, против. Мисля, че се отхвърля. Екара и Алде са против, така ли? Отхвърля се.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 95 за. Против. Въздържали се. Аз бих проверил. Гласуваме по 95. Yeah. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се с един клас. 98 за. Против. Да проверим по 98. Начало на гласуването. Все още не са гласували всички. Край на гласуването. Отхвърля се. 27 за и 27 против. 6 за. Против. Вие против ли бяхте? Нека да проверим изменение 6. Приема се. Един глас на НП има повече. Край на гласуването. Приема се. Седмо за. Против. Въздържали се. Приема се. 103 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. 103. Начало на гласуването. Един глас на НП повече има. Край на гласуването. двама. За. Добре, приема с един глас мнозинство. 105 за. Против. Въздържали се. Приема се. 107 за. Против. Въздържали се. Приема се. 109 за. Против. Въздържали се. Приема се. 111 за. Против Нека да проверим. 111. Един глас на НП в повече има. Отхвърля се. 113 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 116 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме изменения текст. По именно гласуване. Начало на гласуването. Един глас на НП в повече има. гласуването. Четиридесет и седем за, против, 6. въздържали се. Сега законодателната резолюция. Начало на гласуването. Край на гласуването. същия брой гласове. Сега гласуваме и решението за преговори за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите. Тук се изисква абсолютно мнозинство. Начало на гласуването. Край на гласуването. 48 гласа за, 5 против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. And so we decided to start negotiation. С което взехме решение да започнем преговорите незабавно. И преминаваме към становището на ЕП КОФОД препоръки до Европейската комисия относно преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите. Готови ли сте? Компромис А в 4 части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, Нека да проверим втората част, начало на гласуването. Край на гласуването. 26 гласа за, 29 против, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Четвърта част за, против, въздържали Приема се. Компромис Б. Две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Нека да проверим втората част. Начало на гласуването. Компромис, компромис Б. Един глас на НП в повече има. Край на гласуването. Приема се. Amendment 25. Изменение 25. Against. Изменение 25 за против въздържали се. Приема се 26 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим изменение 26. Един глас на НП в повече. Не мога да разбера. Приема се. Изменение 23 за против. Въздържали се. Нека да проверим 23-то изменение начало на гласуването. този списък на гласуване, с който разполагам? Пита председателя. Rapporteur, yes, rapporteur... Може би това е за докладчик. Yes. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис С. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 31. За. Против. Не виждам ръцете ви. Нека да проверим. Изменение 31. Начало на гласуването. Край на гласуването. Един глас на НП в повече. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменени 39 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим 39-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. го за против. Лука против. Отхвърля се. 31 гласувахме, нали? Не, 39. Добре, компромис. Д, първа част. Those in favor... За, против. Не, по ще гласуваме устното изменение. За, против, въздържали се. Проверка на устното изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Още два гласа против. Отхвърля се. Гласуваме първата част без устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, Нека да направим проверка на изменение 51. Край на гласуването. Още два гласа против, но все пак се приема. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 60 за, против, ще направим проверка по изменение 60-то. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис в първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 61 за, против. Нека да направим проверка по 61-во. Моля, гласувайте. Ни гласата е не без повече. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Г. За против. Въздържали се. Приема се. Изменение 77 за против. Въздържали се. Нека да направим проверка по изменение 77. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 78. За. Против. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Хаш. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Vote is closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис и за против въздържали се приема се. Изменение 109. Има искане за отделно гласуване на изменение 107 за. Сто седем за, против, въздържали се, отхвърля се, 109 девет за против. Нека да направим проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Още един глас за. такъв случай се приема. Изменение 110. За. Против. Нека да направим проверка по изменение 110. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Още два гласа за. Но по всички положения се отхвърля. 111 за. Против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 Два допълнителни гласа против. Отхвърля се. 128 за. Против. Проверка по изменение 128. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Още два гласа против, така че се отхвърля с един глас. 140 за против, въздържали се, приема се. 141, 142 и 3 и 4 за, против, въздържали се, приемат се. 149 за, против. Проверка на изменение 149. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 150 за. Против. Въздържали се. Извинете, нека да проверим по 150. Изменение 150. Прекратете гласуването. Приема се. 151 за против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против, въздържали се, приема се. 150... Искам да поговорим 153. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 160 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 156 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 157 за против, въздържали се, приема се. 159 за, против, въздържали се, приема се. 161 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване по текст с измененията. Поименно? Не, само становище всъщност, така че гласуваме за, против, Добре, ще гласуваме електронен път, но не поименно. Close. Край на гласуването. четири гласа, 34 гласа за, 13 против, 9 въздържали се. Благодаря ви и поздравление за докладчика. преди да приключим за нещастие, имам няколко съобщения. Ще бъда съвсем кратък. По директивата за платежните услуги, тристранните срещи, предвидени за 26 марта, бяха отменени поради непредвидени е, непредвидено отсъствие на Антонио Таяни на новотата. Имаше синтез на решението на съдеца на координаторите на 10 марта 2015 година. Последващите данни за доклада за международните статистически стандарти. Вещето решение за определяне на постоянен екип от докладчици в докладчици в сянка, за да може парламента внимателно да следи работата. на 14 я Ще бъде още на заседание на първо мащо. Ще обърна внимание на на консултациите с ЕБА за консултациите относно стабилните политики се заплащани в рамките на директивата с капиталовите разисквания и капиталовите стандарти за определяне на минималните изисквания за съвместно финансираните покрити с доходи активи. През юни 2015 година ще се проведе събитие за отбелязване на лансирането на платформата Target 2. Ще има също така и доклад по, по собствена инициатива за по-ефикасна първа функционираща марка регулаторна рамка в рамките на новият съюз на питовите пазари. И на последно място взехме решение да изготвим резолюция по зелената книга на Комисията за съюз на капиталите пазари по отношение на економическото управление. Взехме решение за устен въпрос към Комисията за общите ръководни насоки в областта на економическата политика. Да определим също така добри дати, подходящи дати за диалог с министра на, фина... на финансите на Гърция, вероятно за 14-15 юни, да се изплати писмо с молба до министра на финансите на Франция за среща през първото полугодие на 2016 година, също така да се определи дата за повечето изслушване на новите правила за управление на еврозоната и еврогрупата с комисията АВКО и да проведем статистически диалог с Генерална дирекция Евростат. И на последно място делегации за 2015 година координаторите решиха да поискат разрешение за увеличаване на броят на участите в делегация до Испания до 10 членове на нашата комисия. Благодаря ви, сега приключваме заседанието. Следващото заседание ще проведем в вторник на 31, но не всъщност тогава ще е изслушването. Следващото ни заседание ще бъде на 30 този месец. Ще проведем съвместно изслушване на комисарият Муксовиси. московици, извинете, по нашите въпроси. Съвместно с комитет по нашите въпроси. А ще има и заседание на комисията на нашата комисия на 31 марта, сутринта и след обед. Благодаря и се приключваме заседанието. Okay. Thank you.